Мисля, че това ще ни вдъхнови за нови проекти по Дунавската стратегия. Благодаря, господин председателю. Благодаря. Следващата точка от дневния ред. Годишен доклад относно дейността на Европейския омбудсман. Докладчик е госпожа Мацони и има думата за 4 минути. Благодаря, господин председател. Както всяка година ще говорим за дейността на Европейския омбудсман. Съгласно член 828 Европейският омбудсман е задължен да следи за спазване на правата на гражданите и за добрата администрация, съгласно член 41 от Хартата на правата на човека, в която се казва, че всеки е, човек има правото да бъде зачетен в рамките на своите права и граждански свободи от е, публичната администрация. Съгласно на тези разпоредби е действал Европейския омбудсман. Сравнително по-малко са внесените жалби през 2011 година. Около 60 процента от жалбите са внесени по интернет като 43% са подадени с помощта на електронния формуляр, който може е, да се получи също по интернет. Това води до економии на средства. Ето виждаме, че е, интернет услугите на портала на Европейския омбудсман е, се използват от гражданите. Това е едно е, добро постижение в сравнение с предходните години. Европейският омбудсман е, освен това отчита по-малко внесени жалби, както казахме, и по-малко грешки във връзка с подадените жалби, по-малко трудности при е, формулировките, е, които не са свързани непременно с е, неговите правомощия. Освен това, Европейският омбудсмен се опитал в колкото е възможно по-кратки срокове да отговори на тези жалби. През 2011 година процедурата е била опростена тази добра практика, е, приложена от администрацията на Европейския омбудсман, доведе до един по-добър резултат е, и положителна оценка върху цялостната дейност на Европейския омбудсман. Констатираме, че една част от е, жалбите е, е била прехвърлена към Европейската комисия а оттам вече към различни органи. 48% е, от е, внесените жалби са се отнасяли до Европейската комисия, т.е. до изпълнителната власт. И Европейската комисия е прекият е, партньор на гражданите в този случай, така че комисар Лечевкович сигурно ще се спре именно на тези жалби. По отношение на парламента, трябва да кажем, че в сравнение с 2010 година проверките са били е, два пъти по-малко. Но затова пък са се увеличили проверките е, върху дейността на съвета. Една част от е, проверките показват добри резултати, други дори много добри. Е, говоря за Европейския парламент, но и за всички институции, които са свързани в една мрежа. И по този начин е, са в състояние съвсем конкретно да отговарят на е, жалбите и на молбите на гражданите. Можеш да се произнесеш с препоръка. Е, препоръката може да бъде и отказ, естествено, т.е. негативна препоръка, но като цяло отчитаме по-добри резултати. Благодаря. Господин Диамандорос, имате думата. За нас винаги е удоволствие да ви посрещнем а, в Европейския парламент. А, благодаря. Thank you, President. In good health, in the presence of the health. Благодаря. в добро здраве съм и в присъствието на комисаря, който отговоря, отговаря за здравеопазването. Още повече. Дами и господа, господин председател, искам да ви благодаря а, за възможността да ви представя годишния доклад за 2011. Най-напред искам да кажа, че съм благодарен за непреставащата подкрепа за Европейския парламент за работа на Европейският омбудсман. Благодаря на госпожа Мацони, председател на Комисията по петициите, за нейният внимателен и подробен доклад за моята дейност. Както съм казал не един път, подкрепата на парламента и сътрудничеството на комисията по петициите са много важни за успеха на европейските омбудсман в неговата работа. Сега да ви споделя с вас някои ключови статистически данни. През 2011 година получих общо 2510 оплаквания от граждани, фирми, неправителствени организации, асоциации и други субекти. Положил съм усилия, всяко оплакване, което стига до мен, всяка жалба, дори когато тя не е в рамките на моя мандат, да не оставя без последствие. Не трябва да подценяваме колко важно е гражданите да бъдат насочвани къде точно трябва да подават жалбите си, за да не им се спести е, отчаянието, когато търсят е, и се чудят къде да подадат жалбата си. През януари 2009 година на моят вебсайт беше качен интерактивен справочник на всички 23 официални езика. Той трябва да насочва жалбоподателите към органа, който е най-уместно да, бъде, да получи тяхната жалба. Било аз, било комисията по петициите, било съответните органи в страните членки, или пък органите на Европейската комисия, като примерно порталът Yo Europe или пък мрежата Solvit за трансграни... решаване на трансгранични проблеми. Броят на недопустимите оплаквания намаля с 111. Това се дължи в голяма степен на интерактивните указания и повечето жалбоподатели чрез тази информация са разбрали къде трябва да подадат жалбата си. През 2011 година повече от 18 000 души са се ползвали от съветите на този, на този справочник, на този наръчник. Над 22 000 граждани следователно са били е, получили помощ от Европейският омбудсман. Нашият вебсайт е, е имал над 295 хиляди индивидуални посетители. За разлика от намаляването на броя на а, оплакванията извън а, рамките на моя мандат, онези, които а, бяха разглеждани, се повеши с 396, т.е. увеличение с 18%. Тази тенденция потвърждава, че все повече онези, които се обръщат към Европейския омбудсман, го правят основателно, с основание. Голямото увеличение на запитванията, които разгледахме, също така се дължи на това, че ние се опитваме да бъдем по-достъпни. В случай, когато аз първоначално не съм, не мисля, че има основание да се отправи жалбата към институцията на, на, на нашите, към, към нашите институции. Сега ги разглеждаме тези жалби. Европейските институции обаче трябва да кажа, реагират положително на моите препоръки. Разбира се, това е винаги за предпочитане. През последните три години броят на политическите забележки беше малко повече от 34, докато средният брой обикновено през 2000, периода 2006-2008 е бил 46. Господин председател, дами и господа, тази година също така включих примери, случаи за, за пример или така наречените случаи звезди за отлична практика от страна на институтите и други органи. По този начин подчертаваме и значението на институцията на омбудсмана за задълбочаване на културата за да се оказват услуги в рамките на най-добрите практики на гражданите на Европа. Десет такива случаи за пример са включени в този доклад. Желанието на институциите да сътрудничат с омбудсмана доведе до задоволително решаване на жалбите. Отбелязвам също така, че в някои от случаите конструктивното участие на самите жалбоподатели – се оказа особено важно за положителният изход. Според специално изследване на Евробарометър за това как работи администрацията на Европейския съюз, публикувано през 2011 година, правото да се движат и заселват свободно в Европейския съюз се разглежда като най-важното право от гражданите. 48% от тях мислят така. Второто най-важно право е правото за добро администриране 33%, а след това правото за да се оплакват на омбудсмана 32% мислят така. От друга страна, 42% от отговорилите на въпросника казват, че не са доволни от прозрачността на администрацията и 52% посочват, че омбудсмана трябва да гарантира това, гражданите, че, че гражданите познават правата си. За да може да информираме гражданите, през 2011 организирахме голямо мероприятие, най-голямото организирането от омбудсмана, под надслов Работи ли за гражданите Лисабонския договор? Там говориха президентът на Европейския съвет, господин, председател на Европейския съвет Херман Ван Румпой, заместник-председателят госпожа Диана Уолис и заместник-председателката Вивиан Рединг. Публикувах също така миналата година брошура, озаглавена Проблеми с Европейския съюз. Кой може да ви помогне? Там се дават указания как могат гражданите да намират решение на проблемите си. Отбелязвам, че тази брошура а, се търси повече от която и да е публикация по време на цялата история на службата на омбусмона. Като се има предвид, че гражданите не са доволни от прозрачността на Европейския съюз. Използвам възможността отбелязването на Международният ден право да знам 28 септември да призова Европейската администрация към по-голяма прозрачност. Европейските институции трябва да а, публикуват а, прозрачни, достъпни за гражданите регистри на документи. Нещо повече. През 2011 година на моя вебсайт съм качил информация за новите нови практики, които дават възможност а, а, на гражданите да търсят правата си, господин председател, почитаеми дами и господа. През 2009 година беше прието а, изявление за нашата мисия, което гласи така. Европейският омбудсман търси честно решение, справедливо решение на проблемите на гражданите от европейските институции. Той се стреми да укрепва доверието между гражданите и Европейския съюз и да подхранва най-високи стандарти на поведение за европейските институции. За да може да изпълним а, тази своя мисия през 2010 година, ние приехме стратегия която е основание, основа за дейността на Европейският омбудсман. Ключови моменти в тази стратегия са следните. Първо, укрепване на диалогът с жалбоподателите, гражданското общество и други заинтересовани лица, съгласно изискванията на Лисабонския договор. Второ, идентифициране на най-добри практики за омбудсмана и други а, за сътрудничане в, в рамките на Европейската мрежа. И трето, укрепване ролята на омбудсмана в създаване на нова култура на обслужване на гражданите от европейските институции. За да бъдем по-достъпни за гражданите, европейските институции трябва да а, изграждат култура на услуги в полза на обществото, в полза на гражданите. Необходима е не само добра администрация като а, юридическо право, но също така да бъдат всички любезни да помагат на гражданите, да обясняват какви са основанията за едни или други решения и да са готови обществеността да разследва и се запознава с тяхната дейност. Затова а, че е по-добре ще бъде да формулирам накратко принципите за услуги в полза на обществото, които ще помогнат на европейските институции да работят по-добре. Тези принципи за услуги в полза на обществото бяха публикувани на 19 юни тази година и а, те, а, главните им пунктове са следните. Първо, ангажимент към Европейския съюз с неговите граждани. Второ, етичност. Трето, обективност. Четвърто, зачитане на другите. Пето, прозрачност. Благодарен съм на Генерална дирекция персонал за това, че те разпространиха тези принципи на всички, които работят с парламента на 4 октомври. Господин председател, дами и господа, не съм подчертавал значението на а, нашата работа в полза на обществото. Както а, консултациите с обществеността а, изясниха, правилника за персонала, финансовия правилник и правилника за работата на омбудсмана вече включват такива имплицитно или експлицитно тези норми. Нещо повече. Ние не искаме да създаваме някакви нови етични стандарти, а по-скоро да отговорим на очакванията и на служителите, и на гражданите, за да може етичните стандарти е, да станат всекидневие в работата на Европейската администрация. Добавената стойност, стойност на тези стандарти ще бъде на е, създаването на непрекъсната, а, е, трайна а, дискусия а, между а, служителите на европейските институции и европейските граждани. Нашите принципи не се опитват да дублират съществуващите инструменти или да заместят а, актуализирането и усъвършенстването на тези инструменти, когато това е необходимо. Напротив, те трябва да бъдат извор на нови идеи. Идеи, по които ще работим заедно с европейските институти, за да насърчаваме и обогатяваме институционната култура, за да стане тя реалност. Благодаря. Благодаря, господин Демандорос. А сега ще дам думата за 3 минути на комисарят Шепкович. Благодаря, уважаеми господин омбудсман, госпожи и господа. Искам да приветствам госпожа Мацони за съдържателния изчерпателен доклад. Благодаря на нея и на парламентарната комисия по петициите за усилената им работа. Тук чухме изчерпателен на равносметка на дейността на омбудсмана и мисля, че това е един полезен урок за всички институции. Докладът ни напомня каква е общата ни цел. Отворена, открита, ефикасно действаща европейска администрация в полза на гражданите. Благодаря на господин Диамандурус за отличното сътрудничество, за условията, които създава ние да работим по-добре много високо ценя и приветствам поддържаните между нас работни отношения. Бяха цитирани редица статистически данни от е, госпожа е, Мацони и от е, господин Диамандурос. Аз бих откроил някой от тях. Проверките са насочени главно към Европейската комисия. Вярно, има едно известно намаление от 65% през 2010 на 58% през 2011 и е основателно наблюдението на госпожа Мацони в нейния доклад, че подобен относителен дял на преписките във връзка с Европейската комисия е съвсем естествен, тъй като там са главно изпълнителните правомощия. Европейската комисия имаше 365 жалби през 2011 година, спрямо малко повече през предходната година. Ние се стремим към благоприятно е, решение на е, всички въпроси, които са поставени в жалбите и искам е, да отбележа, че критичните бележки, получени от омбудсмана, непрекъснато намаляват. Тенденцията е нисходяща, като през 2011 година те представляваха само 11% от всички преписки. Комисията изцяло или частично се съгласи с омбудсмана в 72% от общо преписките завършили с становище на омбудсмана. Това е едно благоприятно развитие спрямо предходната година. също така се насърчават и преките отговори до засегнатите граждани. Благодаря на омбудсмана за организирането на мащабната конференция и на обществените дискусии по принципите за работа в администрацията същата висока оценка изразява и председателя на Европейската комисия, господин Барозо. Ние ценим тези принципи, прилагаме ги и искам да подчертая, че е, макар и регламента е, за администрацията, така или иначе да налага много строги изисквания, макар и е, да имаме кодекс за добро административно поведение – във всички случаи е, приносът е, на е, службата на омбудсмана допълва тези актове. Надявам се да продължи плодотворното сътрудничество между нас, парламента и омбудсмана и занапред. Благодаря. Благодаря, господин комисар. Сега продължаваме е, с изказвания от политическите групи. Е НП, господин Яр. Благодаря, господин председател, господин Диамандорус. Първо, ще благодаря на Европейския омбудсман за добрата му работа и за доброто сътрудничество с Комисията по петициите на Европейския парламент. Цифрите, които се цитират, е, са много показателни. През 2011 е, година има напредък в сравнение с предходните години. Е, има все пак и една немалка цифра жалби, които са недопустими. Ние в Комисията по петиции взимаме мерки тази бройка да намалее в бъдеще. Надяваме се, че демократичният контрол чрез е, е, Европейския парламент ще допринесе за една по-добра работа на публичната администрация. Понякога гражданите е, имат основания да се чувстват несправедливо ощетени, недобре обслужени. А ние всъщност се ръководим от идеята, че би трябвало да направим Европа по-достъпна и по-достъпна близка до гражданите. Европа в никакъв случай не бива да се превръща в тигър без зъби. Не. Ние естествено желаем да се отнасяме с съответния респект и очакваме респект и уважение към европейските институции. Такова е отношението ни към Европейския омбудсман, но независимо от всичко, нас ни свързва едно добро сътрудничество. Петиционното право, правото на жалба са допълващи се инструменти за Европейския омбудсман, поне така е написано. А когато говорим за допълващи се е, инструменти, е, човек би могъл да каже, това най-вероятно е, са инструментите в случаите на спорове по правомощие. Такива обаче при нас няма. Напротив, ние в рамките на едно добро и колегиално сътрудничество спазваме задълженията си и то в рамките на нашите правомощия. Така че спорове по компетенции няма. Благодаря и успех на господин Диамандарос. Давам думата на е, господин Постия. Благодаря, господин председател. Господин е, Европейски омбудсман, искам да ви, да ви поздравя за вашия доклад. Още един път този доклад е, получи широка политическа подкрепа и подчертава значението на неговата работа. Такова признание и такава политическа подкрепа а, са за, достойни за отбелязване. Искам също така да отбележа приноса на Европейският омбудсман за подобряването на културата на работа на Европейската администрация. Комисията по петиции работи не само през последната година, но през годините в тясно сътрудничество и отлично с службата на Европейският омбудсман. Повечето от въпросите се отнасят до Европейската комисия. В, в, в, в много случаи става дума за липсата на прозрачност, липсата на сътрудничество, липсата на помощ от страна на европейските органи. И накрая искам да ви поздравя още един път, господин омбудсман. Нека вашият успех бъде за пример на националните омбудсмани. Благодаря. А сега, за две минути, госпожа Ятен Маки. Благодаря, господин председател. Ще благодаря на господин Диамандорос и аз на първо място от името на цялата политическа група, която представлявам в момента. Благодаря му за добрата работа, за доброто сътрудничество, за прозрачността и за това, че е, той налага една много добра практика в рамките на Европейския съюз. Една добра практика на публичната администрация, за което му дължим наистина голяма благодарност. Не бива да забравяме Лисабонския договор. Всъщност, комисията би трябвало да публикува добрата административна практика на Европейския съюз. Комисията до този момент все още не го е направила. А, а този ангажимент вече е поет и аз много се надявам, действително, че а, комисията до края на мандата си ще подготви съответния правен акт за добрата практика в рамките на публичната администрация в Европейския съюз. Ще на подготви съответния наръчник за действие. Би било добре през следващите години и десетилетия да можем да се опрем на нещо, което е точно, фиксирано, така че комисията би трябвало да изпълни своя ангажимент и да издаде наръчника за добри практики. Благодаря на госпожа Ядин Меки. Госпожа Окен, две минути. Е, Благодаря, господин председател. Най-напред Искам да благодаря а, омбудсмана за добрия доклад. Присъединявам се към желанието на омбудсмана да има не само наръчник, но също така и регламент, в който да се изяснява какво могат да очакват гражданите. Това, което им дава договора. Работата на омбудмана трябва да бъде пример. А, да бъде пример за всички. Но пак казвам, имаме нужда от регламент. В доклада много ясно се изтъква това, че в момента имаме нужда от работа в полза, в услуга на обществото за да може да не, да не гледаме на гражданите на Европа като на, гра, като на врагове, от които трябва да се пазим, а на а, а, хора, на които трябва да служим. Господин Шевкович каза хубави, хубави неща, но не, не стигат само думите, трябва и действия. Най-добрият подход е европейските служители да уважават работата си, да уважават хората. Необходима е борба с корупцията, защото корупцията е проблем на администрациите. Необходима е по-добра култура на работата, по-висока прозрачност. Разрешете ми да завърша с още нещо. Беше споменато, че има от някои страни идват повече жалби, от други по-малко. Това е добър призрак, че гражданите са активни, обръщат се към омбудсмана. Това не значи обязателно, че в страните, от които идват повече жалби, има повече проблеми. Трябва да се подкрепи този подход. Благодаря. Gracias, благодаря, госпожо Алкен. А сега, от името на ГУЕ, за една минута, господин Майер. Микрофона ви. Благодаря. Преди всичко искам да благодаря на председател председателя на парламентарната комисия по петициите госпожа Мацони за доклада й, понеже той дава изчерпателна картина за разностранната дейност на омбудсмана през изминалата година. Искам да благодаря и на господин Диамандурус за извършената работа. Боя се, че в бъдеще работата му ще нараства, защото да работим за европейските граждани, означава да им помагаме да решават и проблемите си. Моделът ни не се основава точно на солидарност в момента. Е, милиони са е, унижените, оскърбените, безработните, бездомните. И трябва да бъдем е, по-настойчиви, е, да искаме прозрачност от Европейската комисия и да даде отговори на страдащите в Европа в момента. Благодаря. Благодаря за две минути, господин Салавракос. Благодаря, господин председател. Много съм доволен че мога да говоря тук а, и да започна също с думи на благодарност към господин Диамандурус. Господин Диамандурус много достойно представлява администрацията на Европейския омбудсман, който би трябвало да поставя едни много високи стандарти по отношение на правата на гражданите и работата на публичната администрация. Да, резултатите за 2011 са по-добри от 2010. Струва ми се обаче, че е, все още Доста от е, гражданите не познават добре е, работата на е, Европейската администрация. 42% са тези граждани, съгласно една анкета на Евробарометър, проведена в последно време. Една голяма част от проучванията, свързани с това недоволство на гражданите, се отнасят до действията на Европейската комисия и е, Европейската комисия би трябвало да предприеме по-активни мерки, за да се постигне една по-висока степен на доволство сред гражданите. Благодаря много на господин Диамандурус и на ръководената от него администрация за отличната работа, за чудесния подход. Благодаря и на госпожа Мацони, която е председател на Комисията за петициите в Европейския парламент и е, която ръководи цялата работа, която ние, европейските депутати, вършим като комисия по петициите. И аз много се надявам, че ние ще можем да защитаваме по-ефективно нашите граждани и техните права. Благодаря ви. Господин Бекер е следващият оратор. Благодаря ви, скъпи колеги. Докладът на госпожа Мацони показва, че Европейският омбудсман би трябвало да служи на европейските граждани. И че той би трябвало да си сътрудничи с е, комисията по петиции на Европейския парламент. Повече от 800 са петициите, които обработваме в нашата комисия и също времено трябваше да се справим и с работата по един доклад, който е свързан с дейността на Европейската комисия в същата сфера. И трябва да ви кажа, че Европейският омбудсман много помага на нашата работа и също времено ние, проучвайки доклада за неговата дейност и работейки по този доклад, установяваме, че можем да бъдем щастливи, че е, Европейският омбудсман се справя толкова добре с задачите си. Независимо от е, постигнатите успехи, установяваме, че все още има какво да се върши. 27% от внесените е, жалби действително напълно съвпадат с е, е, правомощията на Европейския омбудсмен. Около е, три четвърти от останалите обаче не са свързани с правомощията на а, но а, постъпилите жалби са обработени в по-кратки срокове, по-успешно, по-ефективно. Ние в Австрия а, можем а, да заявим, че тези цифри са добри, сравнявайки ги с резултатите постигнати при нас. И затова позволете ми да пожелая добро здраве и успешна работа в бъдеще на Европейския омбудсман. Благодаря, господин председател. Докладът на Европейският омбудсман за 2011 година е, обръща най-голямо внимание на услугите за гражданите и е, създаването на опростени и по-достъпни процедури. Всичко това в полза на жълбоподателите. Повече от 22 000 е, души са били подпомогнати от службата на омбудсмана. Е, над 1200 е, 80 души са поискали информация. И голям брод са, брой са получили съвети от интерактивният а, сайт на омбудсмана. През 2011 година е проведена а, анкета по случаите, за да се види за колко от тях са отправени правилно а, към службата на омбудсмана или трябва да бъдат отправени към други служби. 61% от жалбите са подавани по електронен път. Благодаря. Благодаря. Сега преминаваме, госпожо Тикава, сега преминаваме към процедура привличане вниманието на председателя за изказване. Благодаря, господин председателю. Госпожи и господа, независимо от отбелязания напредък през изминалите години, относителният дял на жалбите допустими за разглеждане от омбудсмана е тревожно нисък. Мисля, че трябва да бъдат по-добре информирани гражданите и а, да се работи в по-тясно сътрудничество а, с, с регионалните, националните омбудсмани, Европейски омбудсман и парламента. максимално тясното сътрудничество с всички институции ще е полезно за работата на службата на омбудсмана институциите трябва не просто да спазват разписаните им в законодателството правомощия, но и да обслужват гражданите, за да могат да упражняват те пълноценно правата си. Благодаря на господин Валеса. Следващия оратор има думата отново за една минута. Thank you, chair. Благодаря, господин председател. Работих по доклада за дейността на Европейския омбудсман и е, споделям оценката на колегите за добре свършената работа. Също времено е, е, си давам сметка, че само по този начин бихме могли да допринесем за една положителна, добра европейска практика. Имайки предвид случващото се във връзка с бившия комисар Дали и работата на Олаф по този случай, мисля, че би трябвало да се погрежим и за добрата практика на разследванията при Олаф. Може би Европейският омбудсман би могъл да се погрижи за един по-добър процес при провеждане на разследванията и работата на Европейската служба за измама. Госпожа Басеско. Благодаря, господин председател. Благодаря на госпожа Мацони, благодаря на омбудсмана за тяхната работа. Приветствам факта, че общият брой на жалбите е, постепенно намалява. И за това омбудсмана е могъл да се занимае с повечето случаи за подобряване и повишаване ефективността на европейската администрация. Трябва да се отбележи факта, че омбудсмана прави всичко, което е по силите му, да пренасочи онези жалби, които погрешно са отправени към него. Правилно насочва жалбоподателите, за да се обърнат към институцията, която ще реши техният въпрос. Важно е също така, че процедурата става все по-достъпна. Приветствам също така тясното сътрудничество между омбудсмана и националните омбудсмани. Благодаря. Благодаря, госпожо Басеско. Господин комисар, имате думата. Uh, благодаря ви, господин председателю. Преди всичко искам още веднъж да благодаря за доброто сътрудничество на омбудсмана, защото той ни помага да постигнем изключително важната си цел истинска култура на обслужването е, сред е, европейската администрация. Ако погледнем статистиката, ще видим, че броят на жалбите намалява. Искам да ви уверя, че е, за нас добрата административна практика е фактор, който има значение във всекидневните ни усилия. Много се говореше за прозрачността на Европейската комисия – винаги може да се направи още повече и се надявам това да стане факт още тази година. Обеден съм, че Европейската комисия същевременно е една от най-прозрачните администрации в Европа и в света. Как можем да повишим качеството на работата си? Чрез непрестанна работа, както и до сега, за повишаване на квалификацията на нашите служители, за обучението им по добра административна практика и прозрачност. все повече залагаме на неформални процедури, за да се стигне до споразумения, взаимно изгодни и за двете страни, без да се стига до излишна административна тежест. Благодаря още веднъж на омбудсмана за доброто сътрудничество при такива. По темата за прозрачността, мисля, че е, трябва да припомня тенденцията от последните няколко години. Големи усилия бяха положени е, в тази връзка и съвместно успяхме да постигнем много. Например, съвместния ни регистър, който поддържаме с оглед на прозрачността съвместно с държавите членки, този регистър привлича все по-голямо внимание и броят на регистрираните дружества става все по-голям. Парламентът и гражданското общество могат да направят много за активизиране на участието си и могат да допринесат за оценката на регистъра. Особено голямо внимание трябва да се обърне на комитологията. Как се формират работните групи, на какъв принцип действат, до каква степен е прозрачна тяхната дейност. Същевременно смятам, че статистиката откроява важността на очакванията и разочарованията на европейските граждани. Те са неизбежни, но трябва да се гордеем с това, че в Европейския съюз ние сме сред институциите, които се радват на най-голямо доверие. Ако попитате европейските граждани колко от тях а, вярват а, в, на комисията, на парламента, на съвета, мисля, че рейтинга на европейските институции далеч ще надхвърли е, рейтинга, който имат редица национални органи. И най-сетне по въпроса за господин Дали, убеден съм, че господин Диамандуров ще вземе отношение. Искам да ви уверя, че от разследването на Олаф стана ясно, че службите на комисията нямат никаква съпричастност, няма никакво отклоняване на средства, както и съмнителни действия съвместно с или спрямо е, тютюнопроизводители. Искам да е, ви уверя, че изслушването на новия кандидат е, за комисар е въпрос на броени седмици. Искам да ви уверя също така, че директивата за тютюна и тютюневите изделия ще се разглежда във вида, в който ние сме я подготвили. Много е амбициозен този проект. Той е добър за здравето на европейските граждани и се надявам да го гласуват именно така. Благодаря. Благодаря, господин комисар. Сега давам думата на омбудсмана господин Диамандурус. Uh, Благодаря, господин председател. Благодаря на всички членове на Европейския парламент, които взеха думата, които се изказаха. И особено много на тези, които е, казаха добри думи за работата на Европейския омбудсман. Ние наистина се нуждаем от е, подкрепа и е, добрите думи ни окриляват и ще ни дадат сили да мобилизираме цялата си енергия за по-добра работа заедно с е, останалите европейски институции. Благодаря ви за тези окоръжителни думи. Редица депутати поставиха въпроса за е, високия процент жалби, които е, са недопустими. Преди три години ние е, публикувахме интерактивен наръчник на нашия вебсайт. Но една голяма част от хората е, имат съвсем добри основания и причини да се обръщат към нас, е, именно благодарение на този наръчник. Е, ние Действително сме доволни, че е, публикувахме тази информация на уебсайта и е, това дължим до голяма степен и на вашата подкрепа, колеги от Европейския парламент. Благодаря е, много за подкрепата и от страна на Европейската комисия. Нека да кажем, че е важно за мен да подчертая, че 65% е, от е, е, европейските служители работят в администрацията на Европейската комисия и може би точно по тази причина по-голямата част от жалбите и от нашите проверки се отнасят до Европейската комисия. Наистина, изправили сме пред един проблем. Гражданите са склонни да критикуват комисията. Аз съм сигурен, че там се върши добра работа. Може би би трябвало да се помисли малко повече за прозрачността и за разгласата на всичко това, което се върши в рамките на комисията. Само преди две седмици аз имах възможност да поговоря с ръководителя на съответния департамент, на съответния отдел за това как точно да регламентираме нашата дейност във връзка с добрата практика в европейската публична администрация. Вчера бе взето решение за значително разширяване е, на правомощията и удължаване на мандата на е, омбудсмана в Ирландия, е, което до голяма степен съвпада и с нашите виждания за една добра работа на ирландския омбудсман. По отношение на жалбите, които получаваме, трябва да кажа, че има е, жалби, които се отнасят до разследванията на ОЛАФ и до е, степента на адекватност на разследванията и мерките, които са е, предложени или проведени от е, ОЛАФ. Когато при нас постъпват такива жалби, ние ги отнасяме към Европейската комисия, която в крайна сметка е, след това ги прехвърля към ОЛАФ. Естествено, мога да ви уверя, че ние и в бъдеще ще разчитаме много на вашата подкрепа, ще работим в тясно сътрудничество и с Комисията по петиции в Европейския парламент и е, всички депутати тук в Европейския парламент, но и с е, европейските комисари и служителите в Европейската комисия, защото само така ще можем да свършим добра работа за европейските граждани. А сега докладчика. Че се стата. Високо ценя разискването тази вечер. Това беше чудесен пример за това, как може да се създадат мрежи за гражданско сътрудничество между колегите, членовете на комисията по петиции и службата на Европейския омбудсман. Високо ценим усилията на Европейският омбудсман. Нещо повече. Съгласни сме с целите, които той си поставя. Тоест е, има известна степен на взаимно проникване и е, синергия между нашите две е, е, институции комисията и омбудсмана. Прав е омбудсмана, че интернет трябва да се използва повече, трябва да използваме всички съвременни информационни инструменти, за да повишим ефективността на нашата работа. Господин омбудсман, Сигурен съм, че с готовност ще продължите да сътрудничи с нас, с комисията по петиции. И всичко, което не е в рамките на неговите правомощия, ще отправя към нашата комисия. Благодаря ви. Благодаря ви за коректността не един път сте посочвали какви са правомощията на нашата комисия. И винаги ясно и категорично сте отправили към нас тези жалби, които се отнасят до нашата комисия. Затова благодаря, благодаря и на вас, благодаря и на господин комисаря, благодаря за вашите всеки дневни усилия. Сигурен, сигурна съм, че високата оценка, която споделям с вас, се споделя от всички тук. За жалост обаче, въпреки добрите си намерения, понякога комисията бавно се приспособява към реалните нужди. Необходимо е по-нататъчно опростяване, необходимо е незабавно действие, необходимо е скъсяване на разстоянието между европейските институции и европейските граждани. Може би не, завър... не приключвам с най-положителното, но се обръщам към комисаря, господин комисаря. Сигурна съм, а, знам, а, че той а, неуморно работи в интерес на европейските граждани. По доклада ще гласуваме утре в 11.30. Сега закривам заседанието. Ще работим утре пак от сутринта. Утре също? Извинявайте, до вечера от 9, а утре след това.